А по отношение на а, работата ни в работната група за финансово подпомагане, а, работихме добре и по въпроса с Гърция. Много благодаря, казва председателят. С това разискването приключва. А, гласуването ще се състои утре. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на госпожа Пиети Кайнен на Европейски фондове за рисков капитал – и Европейски фондове за социално предприемачество. Давам думата на докладчицата. Благодаря ви, господин председател. Европейската економика зависи от финансирането от банковите институции. Малките и средни предприятия също се нуждаят от финансиране. Необходимо е да намерим нов новаторски метод за финансиране на недотам рискови продукти. Взехме мнението на малките средни предприятия, както и това на някои предприятия, които работят с по-големи дейности. Нуждаем се от рисков капитал на пазара. Много изоставаме от САЩ. Пет пъти по-малък е пазарът на рисков капитал в Европа, отколкото в САЩ. Въпросът се регулира на национално равнище – и е много важен за бизнеса. Важно е да видим как са уредени нещата в Израел и Азия. Когато капитала стигне до съответната компания, новосъздадените предприятия все пак продължават да изпитват нужда от капитал, за да може по-бързо да израснат. А тези компании много често не знаят откъде да намерят финансиране. И ако такова финансиране не се предлага в Европа, те се обръщат към други държави. Затова и Европейският съюз реши да приеме и века, в който да се определят правилата за рисковия капитал. През април 2016 година едва 70 проекта се кандидатираха. Мисля, че трябва да отправим нашето внимание към проблемите в системата. Има проблеми с регистрирането на предприятията, с регистрирането на проектите. Това са все пречки за получаването на финансиране. Това показва, че системата не работи по начина, по който би трябвало. Напротив, задлъжняването е друг проблем за МСП. и Овека и ИОСЕФ ще ни позволят да осигурим това финансиране. Ще ни дадат възможност да подобрим финансирането за МСП. Предложението на Европейската комисия ще увеличи рисковия капитал, който се подкрепя от европейския бюджет. Идеята е да се привлече капитал – от големи институционални инвеститори. Остава проблемът обаче с националното данъчно облагане. То не е в правомощията на Европейския съюз, но ми се струва, че малко по малко можем да вървим напред. Нека тези основни принципи е, да се приложат на практика и да направим така, че е, всички средства да бъдат третирани еднакво в ЕС. Благодаря, господин Вела. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми член Европейски парламент, гласуването на, на този доклад ще бъде важен елемент за доизграждането на важен елемент на Съюза на капиталовите пазари, а именно новите условия за фондовете за колективно инвестиране и фондовете за социално подприемачество. Те са много важни Рисковия капитал е много важен за този вид фондове и в момента той може да предостави нужните средства там, където няма други инвеститори, които да ги поемат. За съжаление, към момента Европейския съюз изостава сравнение с други пазари по отношение на рисковия капитал. Европейските фондове за рисков капитал са много разпокъсани, съточени са в някои държави членки на Европейския съюз и често не разполагат с нужните умения. Първоначалният регламент целеше да се преодолее тази слабост, като се зададат по-интегрирани фондове за рисков капитал в Европейския съюз. Целта е допустимите фондове да разполагат с нужното позначение по този начин да бъдат по-лесно разпознаеми в рамките на целия Европейски съюз. Обозначението ЕОВК има повече успех, защото 136 фонда са се регистрирали към ЕСМА, но това не е достатъчно. По ЕОСЕФ обозначението напредъкът е по- забавен, тъй като само 7 фонда са регистрирали към ЕСМА. Ето защо в момента се преразглеждат аргументите за ЕОВК и ЕОСЕФ, като целта е тези обозначения да се превърнат в наистина успешни инструменти за събиране на рисков капитал в Европа. По-конкретно въвеждаме три важни промени с цел подобряване и ускоряване на разпространяването на този вид фондове. На първо място разширяваме палитрата на възможните управляващи институции за такива фондове, като включваме и големите управляващи управители на фондове, т.е. тези, които управляват активи в размер над 500 милиона евро. Тези управители могат да управляват по-успешно предоставените им капитали. Също така насърчаваме фондовете с обозначенията ЕОВЕК да инвестират в, по- в малки и средни предприятия със социална насоченост. По този начин фондовете ЕОВЕК ще станат и по- привлекателни за инвеститорите. На трето място забраняваме таксите, които налагат органите на държавите членки и, и премахваме нуждата от надзорен механизъм. Също така опростяваме е, по системата за регистриране. Новите правила за фондовете ЕОВК са част от набор от мерки с цел иновации и засилване на пазарите на капитал в Европейския съюз. Че законодателният процес, законодателите показаха, че много държат на намирането на успешна регулаторна рамка чрез намирането на компромис. Окончателният текст предвижда предвижда нужната простота и яснота, за да могат фондовете по-лесно да бъдат управлявани. Също така законодателите са взели конкретни мерки, за да изяснят и да засилят ролята на ЕСМЕ, Европейският орган за книжа и пазари и за разпространяване на най-добри практики между държавите членки, компетентните органи в рамките на Европейския съюз. Европейската комисия приветства тези е, мерки, които ще, надяваме се, ще дадат нов е, тласък на фондовете с обозначените ЕОВК и ЕОСЕФ. Скъпи колеги, с приемането на този доклад е, ще вземем, ще помогнете да направим нова стъпка напред за подобряване на набирането на капитал за социално предприемачество в Европейския съюз. Възползвам тази възможност да благодаря на Европейския парламент и в частност на докладчицата госпожа Петикайна, докладчицата в сянка на господин Галтиери за консултативен подход, който проявиха в рамките на тристранните преговори. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин комисар. Думата има господин Столоян. Е, Благодаря, господин председател. Една от слабостите на капиталовите пазари в Европейския съюз са недостатъчните капиталови фондове за рисков капитал. Може би това е единствената качествена разлика между европейските капиталови пазари и американските. В САЩ рисковите фондове и средствата, с които те а, разполагат, особено за новосъздадени предприятия, са много по-големи. За това приветствам изрично предложението на комисията. Радвам се, че бе постигнато с, съгласие между докладчицата и докладчиците, докладчиците в сянка по предложението. Новото предложение ще подобри условията за създаване и опериране с подобни фондове. Това ще се отрази положително за новосъздадените предприятия и малките и средните предприятия. А, също така ще се а, е, увеличи а, е, ролята на европейските надзорни органи а, е, и ролята им а, в рамките на работата с тези фондове. Благодаря. Господин Консолино има думата. А Благодаря ви. Ако искаме да ускорим растежа и да създадем устойчиви работни места, и да подобрим атмосферата за инвестициите, то тогава трябва да предприемем нещо за рисковия капитал. Нуждаем се от работата на фирмите, които работят в областта на технологиите. Аз самия съм виждал в Италия компании, които използват подобни фондове и а, работата им доведе до чудесен резултат. Опитваме се да увеличим броя на хората, които да са допустими за получаването на подобни фондове. Увеличихме и броя и вида на компаниите, които могат да използват обозначението и ювека. Превърнахме тези средства в европейски. Приобщихме ЕСМА и държавите членки. Системата е много по-безопасна. И накрая сега има задължително докладване за ИОСЕФ. Така че климатичният риск и риска за околната среда биват отчитани при инвестициите. Мисля, че всички можем да бъдем удовлетворени от извършената работа, защото новият регламент ще насърчи европейското предприемачество в областта на технологиите. Ще се насърчат публично-частните партньорства и ще се подпомогне реалната економика. ще запазим и работните места. Поздравление на всички участвали в изработването на доклада. Господин Пападимо Улис. Благодаря, господин председателю. Важно е да подкрепяме новосъздадени предприятия и предприятията, които въвеждат иновации. Предложението на комисията идва късно, но все пак е направено, а предложението на Европейския парламент с помощта на госпожа Пити Кайнен и докладчета в Сянка внесе подобрение в предложението на комисията. Важно е обаче е да бъдем още по-бързи, защото дистанцията, която съществува по отношение на стимулите, на предприемачеството, на нововведението в сравнение с други държави по света, все още е много. Е, голямо. Трябва да подкрепим още повече предприятията, е, да разградим бюрократичните паречки, за да подпомогнем онези, които имат добри идеи и не им липсва капитал. Те трябва да бъдат е, още по-силно подпомагани, както и държавите, страдащи от рецесия, като моята държава там, където а, има трудности, има изтичане на мозъци трябва в тези държави да се подкрепят предприемаческите инициативи, за да постигнем повече справедливост в Европа. Благодаря. Господин Пападимулис. Има въпрос с синя карта от господин Корбин към вас. Господин Пападимулис, не сте ли, не сте ли съгласни с мен, че а, правителствата, които са а, като цяло некомпетентни, не са в част с а, всички изисквания към предприемачите а, са най-подходящите партньори. Капитализмът е най-добрата предпоставка за раз, развиването на частния бизнес. Аз самият съм предприемач от 30 години. Ако има добър план, ако има добър а, проект, всеки ще иска да вложи средства. Защо трябва да харчим средствата на данакоплаци за въпроси, с които капиталовите пазари, финансовите пазари трябва да се вземат сами? Господин Кобърн, смятате, че Европейския съюз прилича на Съветския съюз. А, и ако смятате това, а, е разбираемо, че смятате, че а, подкрепата за новосъздадени прохождащи предприятия е нещо опасно. А, ако вие вярвате в нерегламентирания капитализъм, аз а, не вярвам в това. А, по отношение на компетентността на правителството, може би сте прав за вашето собствено правителство. Благодаря. Благодаря ви, господин Мора, имате думата. Уважаеми господин комисар, надявам се, че ще обърнете внимание на изказването ми. Първо, признавам ви, че имаме много сериозни съмнения относно нуждата, която твърди, че съществува Европейската комисия, да се финансират европейските социални предприятия чрез борсовите пазари. Това се прави за сметка на традиционното банкиране, за, за сметка на Европейската економика и за сметка на когато способността на европейските банки. При разглеждането на фондовете за колективни инвестиции и фондовете за социално предприемачество ни се струва преждевременно. Смятаме, че тези две европейски обозначения би трябвало да спорят с нужните време да се наложат. Но не, Европейската комисия смята, че има нужда успешна реформа, защото смята, че тези фондове, които се възползват от обозначенията, са достатъчно паневропейски и са прекалено малки. Но много често малките предприятия са гаранция за успех в областта на социалното предприемачество. Освен това, особ... социалните и економически особености на местно равнище често са много важни условия за успеха на капиталовите инвестиции и транснационалните а, капиталови инвестиции, инвеститори подават по-малки остатки в сравнение с специалистите в областта на рисков капитал на местно равнище. Но има и друг проблем. Давате възможност да се предоставят а, обозначенията, свързани с допустимите фондове е, за рисков капитал на управителите на големите капиталови фондове, като и основната цел на този текст. Съгласно регламент от 2013 година, на практика тези фондове за социално предприемачество се превър... ще се удавят в рамките на големите портфели на големите капиталови фондове. Освен това смятаме, че задължителното разделение между различните фондове и различните видове ценни книжа няма да бъде запазено. Защо въпреки, че по принцип ние насърчаваме рисковия капитал, ще се въздържим да подкрепим този текст. Господин Моно има въпрос с синя карта към вас. С името на господин Кобърн. Приемате ли? Господин Кобърн, имате дума. Мерси, Благодаря ви, господин Моно. Много ви благодаря, че приехте въпроса ми. Много любезно от ваша страна. Искам да ви отговоря на вашия въпрос, който зададохте. Смятам, че този капитал ще се озове в на някакви компании, не знам точно къде, аз не знам, не такива компании в Великобритания, не знам дали е познати такива във Франция, но със сигурност съдът тези средства на тези капитани, тези компании ще бъде за сметка на други предприятия, които сами са успели да привлекат инвеститори. Защо пък това да е добра идея? Смятам, че тези хора трябва да не трябва да бъдат погледствани за сметка на хората, които са успели че справедливо да привлекат капитал на капиталовите пазари. Подобен вид управление на, капи... на инвестициите е погрешно. Ето защо и Европейския съюз се проваля от години насам. Знам, че сте съгласен с мен. Затова от години насам френски социализъм на практика унищожи френският патриматически дух. Искам Франция отново да възкръсне. Не искам Франция да бъде унищожавана. Съгласен ли сте с мен? 30 секунди. Припомням ви, че разполагате с 30 секунди. Господин Муна, имате време за отговор. Oui, cher collègue. Да, скъпи колега Кобърн, струва ми се, че споделяме една и съща гледна точка, политическа и економическа гледна точка. Ние се противопоставяме на социализма, на комунизма, на всяка форма на е, економически екстремизъм ни защитаваме капитализма и разбира се, гледаме положително на рисковия капитал, защото рискът ще бъде възнаграден от доброто, добрите постижения на инвестициите. Европейския съюз като че ли забравя, че винаги е имало ем, пазари на рисков капитал, с който да се финансират дружествата и че тези дружества по никакъв начин не са чакали Европейския съюз да се появи, за да могат да намерят инвеститори. Затова смятаме, че тези европейски позначения изобщо не са нужни всъщност. Господин Фернандес има думата. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. En primer lugar... De... Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика и на господин Коцолино, който е докладчик в Сянка. Утре ще гласуваме доклада. Ударени тежка економическа криза, взехме е, решения за да насърчим растежа, търсенето и основната ни идея беше да продължим с капиталовия съюз. Излязохме с нов регламент за валутните пазари. Постигнахме споразумение на тристранната среща. Договорихме се за секюритизацията, за капиталовите изисквания. А сега документа, който обсъждаме днес, ще улесни целият този процес. Той ще улесни използването на рисковия капитал и социалното предприемачество. Голям напредък отбелязахме по надзора във връзка с ЕСМА, улесняването на инвестициите несъмнено взехме правилното решение. Възниква обаче въпросът, както каза господин Пападимолус, колко още работа ни очаква. МСП са изправени пред сериозни изпитания, за да получат достъп до пазара. Отчасти тук ние визираме средните предприятия, тези, които вече са действащи на пазара и се питам как да подобрим действието за всички предприятия, не само за средните. Благодаря ви. Сега аз ще поема председателският пост и ще дам думата на. No. Геро Фанеманс от ИНФ. Една минута, заповядайте. Господин е, председател, от е, комисията и е от господин Юнкер чухме тази сутрин, че капиталовият съюз трябва да бъде ускорен. Тук прави впечатление, че се спомена и Брексит. 750 хиляди работници в финансовия сектор и големи печалби характеризират лондонското сити, главен участник в финансовите пазари. Сега в условията на Брексит трябва да се намери подходяща подходящ отговор преди да се наложат прекалено амбициозните планове на Европейския съюз. И това е най-основният проблем с този глад, който имаме. Смятаме, че ЕСМА не е, е, а, че държавите членки, а не ЕСМА трябва да взема решение а, по въпроси, свързани с капиталовите фондове. В противен случай това ще противоречи на принципа на спазване на а, многообразието. Господин Сант. Благодаря ви, господин председател. Един много съществен проблем, който обсъждаме недостатъчният е капитал на разположение на новоплавилите се предприятия в областта на националното предприемачество. Не разполагаме с нужните традиции, като страните щати, например, които да позволят на тези предприятия се финансират чрез извънборсови инструменти, например. Смислено е да насъщаваме риска капитал за тези предприятия, но не бива да, да увеличаваме възможностите на този вид а, инструменти. Хората, които се занимават с такъв вид проекти, трябва да се разполагат с най-новите умения и новаторски поглед в това отношение защо имаме нужда от ефективен аргумент, който обаче да не е прекалено строг. Но обявилите се предприятия най-вероятно ще се съсредоточат върху преди свързани с новите технологии. Следва обаче да се обърне внимание и на нужните инициативи в областта на инженерството, електрониката и е, проекти в областта на околната среда. Би следвало да се дадат приоритет на проектите насочени към социални измерения и трябва също така да се съсредоточат подкрепата върху съответните факултети на университетите и научно центрове. В тази гледна точка би следвало да се опитаме да се възползваме от съществуващия потенциал на малките предприятия, които може да се отдавят в големите капиталови фондове в определени е, региони на Европейския съюз. Благодаря ви. Думата има господин Фонзолика. Е Благодаря, господин председател. Имайки предвид основните насоки, можем да кажем, че рисковия капитал и социалното предприемачество се концентрират в няколко държави членки. Затова приветствам предложенията в доклада. Смятам, че този доклад очертава мерки, които има за цел да стимулират рисковия капитал в Европа, като се взема предвид и приноса на двете инвестиционни схеми. Улеснява се достъпа до средства, на компаниите, малки, средни и големи от всички държави членки. Подкрепям предложението за смъкване на тавана на фондовете за рисков капитал до 50 000 евро. Това ще увеличи достъпа до финансиране и ще разшири инвестиционните възможности. От друга страна, по-строг надзор от страна на Европа и засилването на ролята на надзорните органи ще предотврати прекомерното поемане на риск и ще улесни трансграничните сделки. Благодаря. Депутат Сунзолика. Е, е, Благодаря, господин Фрунзолика. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Господин Капуто има думата. Благодаря, господин председател. В рамките на една обхватна стратегия за изграждането на европейски вътрешен пазар, важна роля имат капиталовите пазари. Имаме нужда от колективни и альтернативни механизми за финансиране на предприятия в социалната област. Тези фондове представляват допълнителна възможност за финансиране на предприятия. Те са особено подходящи за млади, малки, стартиращи предприятия. Данните, които с които се запознаваме, изглеждат окоръжаващи, но във връзка с ЕОВК трябва да сме наясно, че са събрали само 25% от първоначално планираната сума. Увеличаването на броя на предприятията, които ще имат достъп до това финансиране е основна задача, защото тези предприятия, там работят много талантливи младежи. Благодаря, господин Мария, си има думата сега. Dziękuję bardzo, κύριε Πρόεδρε. Οι τράπεζες δεν έχουν συνέλθει από την Много ви благодаря, господин председател. Банките не пострадаха особено много от економическата криза. Те разполагат с нощите средства, просто не искат да ги предоставят на новопоявилите се предприятия и по този начин да им дадат възможност да се развиват. Затова тези предприятия са принудени да търсят средства другите. Ето защо трябва да улесним достъпа им до финансиране, включително и чрез инструменти като рисковия капитал за да подкрепим новоплавите си предприятия във всички държави членки и в е, частност моята страна в Гърция, държа да подчертая, че гръцките банки, които са част от системата за количественото облегчение, са получили 42 милиона евро и би следвало да предоставят тези средства под формата на кредитиране, но към момента не са го сторили. Те не предоставят средства на, на стартиращи предприятия, вместо това предпочитат да закупувате ценни книжа. А междувременно голям брой МСП отчаяно се нуждат от средства, за да може да се възстанови економическия растеж в Гърция, за страната, която беше толкова тежко засегната от политиката на стори економи, въведена от тройката. Благодаря ви. С това приключваме процедурата по спонтанните изказвания. И давам думата на комисаря Вела. Much, uh, благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, благодаря ви за интересния дебат, за направените коментари, за изразената подкрепа. Както вече казах, Европейската комисия работи поспешно с това досие, тъй като то е основна единица на капиталовият съюз. Искахме да имаме конструктивен подход по това досие. Той ще ни позволи да отбележим бърз напредък. Целта е да реформираме обозначенията и Овека и ИОСЕФ. По този начин премахваме нова пречка – Предоставяме по-задълбочени източници на финансиране, за да стимулираме растежа и новаторството. Това е стъпка към бъдещата економика. И това е стъпка в правилната посока. Бих искал отново да благодаря на Европейския парламент и на докладчика госпожа Пиети Кайнен, както и на докладчика в сянка господин Калтиери за работата им. Благодаря, господин комисар. Благодаря на докладчика, който ще чуем за две минути, госпожа Пиети Кайне. Uh, Бих искала да благодаря на Европейската комисия за конструктивното сътрудничество през целият процес. Надявам се да продължите с прилагането на тези мерки. Бих искала обаче да отправя още две послания към вас. Първото е, че все още трябва да се направят няколко стъпки за набирането на, на, на, национален, на начален капитал в рамките на ЕОВК. Трябва да се предвидят и други инструменти за гъвкавост в момента, в който се прави средносрочната оценка. Какво е най-важното в момента? Европейската комисия ще преразгледа функционирането на ЕСМА и наистина искрено се надявам, че ще предприемете нужните стъпки, за да гарантирате прозрачно общоевропейско отношение към всички фондове ЕОВЕК под егидата на ЕСМА. По този начин бихме могли наистина да създадем ефикасни капиталови пазари, пазари за рисков капитал в Европейския съюз и ефикасен пазар за фондовете ЕОВК. Към момента